След съобщението ще дам думата. Както знаете, господин Ставрос Каламидис сподели, че от 17 юни 2011 година става министър на външните работи на Гърция. Съобщението е във връзка с член 7, а, който е за, е, който включва разпоредбата за избирането на лица. We will continue uh, with our work. А сега ще продължим с нашата работа, казва госпожа председателката. Искаме да пожелаем всичко най-добро на нашия колега и късмет. Господин Димитриус Презилтатис ще бъде лицето, което ще заеме мястото, както бях уведомена от 22 юни 2011 година. Казвам добре дошъл на новия член на Европейския парламент член 3 алинея 2 разпорежда а, на, е, след връчването на акредитационните писма да бъде а, признат за пълноправен член на Европейския парламент където ще заеме своето място и във всички комисии ще бъде достоен член на Европейския парламент. Желаем му също и на него успех. Can you hear me? Um, I rise to speak on a point. Искам по процедурен въпрос да се изкажа. Не си спомням точно кой член трябва да бъде цитиран, но от другата страна на залата виждам политически постери в пленарна зала. Това е против правилата. Не мога да цитирам по кой член. Лично на мен не ми пречи, но многократно в тази зала съм искал да има а, еднакъв аршин за всички. Ако тези дами и господа там могат да си вдигат своите политически лозинги, тогава тогава аз искам постоянно да си слагам а, своя постер, а пък който друг иска да си сложи неговите. Може ли веднъж да кажете какви са правилата и да е ясно за всички? Благодаря ви, господин Батън, за това, че ясно привлякахте вниманието ми към вдигнатите плакати. Моля ви, онези, които са вдигнали такива плакати, да ги свалят, ако обичат. Много ви моля да свалите плакатите си. Обърнете ги надолу, ако обичате. И така можем да продължим с работата. Дали сме съгласни или не сме съгласни с демонстраторите, аз смятам, че е напълно погрешно демонстриращи лица изобщо да влизат в парламента, защото те ни пречат да влизаме дори и да гласуваме. Няма никакво значение дали сме съгласни или не сме съгласни с каузата. Трябва да се направи нещо, така че евродепутатите да могат да влизат, да гласуват без да им се пречи. Много ви благодаря, госпожо Лин. Службите са запознати с проблема и той не би трябвало да се повтаря. И сега много ви моля, нека да продължим нататък. Господин Мадлинер. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да ви дам една добра новина. Моя партиен лидер бе оправдан по всички повдигнати обвинения срещу него, що се отнася до обида към исляма, нарушаване свободата на изразяването. Така че в Финландия справедливостта победи. Благодаря. Сега започваме гласуването. Както знаете, имаме много... Не, извинете, имаме писмена декларация, пристигнала при председателството, която е